Dear colleagues, can I ask coordinators whether... Dear coordinators, whether you're... Колеги, дали могат помоля координаторите и самите координатори да погледнат дали всички, които трябва да са в залата, са тук, за да започнем? Госпожа Малеско. Благодаря, госпожо председател. Искам само да се обърна към вас и да ви попитам дали всички изменения сте получили в текста. Не е нужно аз да ги изчитам, нали така? Просто искам да се уверя, че всички ги имат. Не, не е необходимо да ги изчитаме, казва председателката. Добре, тогава можем ли да започнем да гласуваме? Координаторите смятат ли, че всички, които са е необходимо са на лице? Добре, вие се чувствате уверени. Да започнем с гласуването. Може ли преди това просто да изпробваме картите, дали работят. Така, моля, използвайте ги, използвайте ги, за да преминем към гласуване. И гласуваме. Не всички са гласували. има разлика между броя на картите и броя на гласувалите. Някой има ли проблем с карти? Вие нямате карта. Okay, so we assume that everybody has the card except for Joachim Zeller. Приемаме, че освен Йоахим Целер всички други са с действащи карти и започваме гласуването. Започваме с точка 8 госпожа Рамона Николе Манеско, която ще докладва за доброто управление в рамките на регионалната политика на Европейския съюз. И доколкото разбирам, госпожа Манеско иска да каже няколко думи или вече вие споделихте това, което искахте да кажете. Добре, за ваша информация има 61 изменения и сме постигнали 7 компромисни изменения като резултат от преговорите и започваме да гласуваме с при, а, изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Въздържали се. Приема се. 3. Компромисно изменение за. Против. Въздържали се. Това също се приема. А сега преминаваме към изменение 17 това е устно изменение. Някой против има ли? Няма, така че го приемаме като изменено 17. Кой е за? Против? Въздържали се? И това се приема. Изменение 18 за. Против? Въздържали се? Това се отхвърля. 19. Кой е за? Кой е против? въздържали се, то се отхвърля. 20 за, против, въздържали се, то се приема, това е ясно. 21 за, против, въздържали се, то се приема. 22 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме към компромисно изменение 4, кое е за, против, въздържали се и то се приема. 25 за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме към 5 компромисни изменения за, против, въздържали се, приема се, 27 и там има и устно изменение, някой против него, не, няма, значи за, против,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 Приема се. Сега отиваме към компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39. Там има устно изменение. Ако има ли нещо против и устното изменение, значи гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41. Някой а, да е против устното изменение, значи гласуваме за. Против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 беше оттеглено. 46 4, значи минаваме към 48 за,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 Прембила Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминава към 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Така ми се струва. 7. Има разделено гласуване към първата част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втората част, кой е за, против. Струва ми се, че сега можем да проверим. Значи проверяваме изменение 7, втората част. Гласуването е отворено. Всъщност не, е. ето сега. Приключваме гласуването. 23 за. Яхим също, значи 24. Значи преминаваме към 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? Устно изменение 9. Някой да има против? Не. Значи за, както е изменено, против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към последното гласуване, електронно гласуване. То е отворено сега. We close. 30. Затваряме 34 плюс Йоахим 35. Всички са, значи единодушие. Не е нужно да казвам поздравления, защото беше а, ясно. Това е първия път, в който имаме единодушие при гласуването. Това е доказателство за добро управление. Да, благодаря. Сега преминаваме към еди, едно друго гласуване, което вероятно няма да бъде единодушно, но нека се надяваме. Става въпрос за а, резолюцията, която е в отговор на нашия въпрос искане за устен отговор. Имаме 28 изменения, стремим се към компромиси. Успяхме да постигнем известен напредък, но ще гласуваме индивидуално по този по тази точка. Започваме с изменение 2. Кое е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 4 е изтеглено. 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 са. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към 7. Кой е за? Против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 Преминаваме към 18. Има устно изменение, някой а, против устното изменение, тогава гласуваме 18, както е изменено, за, против, въздържали се, приема се. 19. Значи 19 и 20 са идентични, значи гласуваме заедно по 19 и 20. Кой е за? против, въздържали се и двете се отхвърлят. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 22 за, против, въздържали се, приема се 23 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 за, против, въздържали се и така. Гласуваме електронно. Отваряме гласуването. The, the vote is close. Затваряме. Плюс още един, плюс Йоахим, така че 38 за и един, един въздържал се. Which is also not bad, I would say. So, dear colleagues, we което не е лошо. Тогава, уважаеми колеги, преминаваме към точка 10. Имаме гост, който е докладчик от Европейския економически и социален комитет. Всъщност той ще дойде в 10 часа, така че имаме доста минути. Нека да преминем към следващата точка. Надявам се, нямате възражения. Тъй като нашият гост ще дойде в 10, поканен е в 10, можем да преминем към следващите точки от дневния ред. Нека започнем с информацията за това какво решиха координаторите вчера. Точка едно за координаторите беше за разпределението на докладите и становищата становището за неправния доклад за Европейската стратегия за включване на ромите. Това беше нашето предложение от НП. Искахме колкото може по-скоро да се установи заглавие. Следващата Следващото становище беше за предизвикателствата пред политиката и предизвикателствата на бюджета, който беше разпределен към социалистите и демократите. Също а, заглавието не е а, окончателно. Също становището за отключване на потенциала на а, креативните индустрии беше разпределено към а, ECR. След това Европа номер едно туристическа дестинация, рамка за туризма в Европа, също към, социал... към социалистите беше разпределен този доклад. След това обсъждахме предложенията за а, изслушвания през съответната година и след това решихме, че по този въпрос, че приоритетът ни тук ще бъде бъдещата политика за сближаване и ще използваме петия доклад за тази политика като основа и ще се придвижим към по- осезаеми резултати в областта на политиката за сближаване, също критериите ще, за брутните национални продукти ще включим като критерии тук. Други приоритети за а, обществени изслушвания ще бъдат включени също по време на годината, когато имаме повече време или когато бъдат свързани с дадени доклади, така че вероятно няма сега да вземем решение по отношение на датите. Ще изчакаме също да чуем от всички политически групи по подробностите, свързани с предложенията, които правим за тези изслушвания. Така, що се отнася за делегациите през 2011, имахме размяна на мнения по този въпрос. Постигнахме съгласие, че ще предложим за 2011 три делегации. Една до Гърция, друга в Гвиана и вероятно други а, презморски френски територии. Също до Обединеното кралство и очакваме политическите групи да ни изпратят до края на тази седмица а, предварителна програма и обосновка за делегациите, тъй като трябва да ги изпратим тези обосновки до 5 октомври. А сега можем да минем към точка а, 11. Госпожа Хюсменова е при нас. Да преминем към точка 11 на дневния ред, а именно а, размяна на мнение с госпожа Хюсменова за проекто становището, по което тя работи за осъществяването, за прилагането на а, директивата за услугите и бих искала да дам думата на нея, за да представи това становище на този етап. Не е нужно да взимаме решения. Госпожа, Хис... Госпожа Хисменова, имате думата. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, е, за мен е удоволствие да ви представя проектостановището относно прилагането на директивата за услугите на единия пазар която е прията в края на 2006 година и почти всички държави членки вече са хармонизирали своето национално законодателство с разпоредбите на тази директива. Документът който разглеждаме, е наистина важен, тъй като Европейския съюз все още не се е избавил от финансово-економическата криза и една от неговите цели за едните години ще бъде нарастването на заетостта, економическия растеж и е, конкурентоспособността. Директивата за услугите дава гаранции за свободата на установяване и движение и в същото време насърчава уравновесеното, хармонично и стабилно развитие на стопанската дейност в Европейския съюз. Имайки предвид всичко това, проекто текста на становището отбелязва колко е важно директивата да се прилага за регионалното развитие и подчертава ролята на директивата за укрепването на връзките между вътрешния пазар и кохезионната политика проектът насочва към значението на информационните системи за вътрешния пазар и услугите на едно гише за постигането на оперативна съвместимост на национално, областно и местно равнище в рамките на Европейския съюз при запазване на гаранциите за ограничаване на допълнителното административно бреме върху държавите членки. Становището под подчертава идеята, че прилагането на директивата би имало положителен ефект в подкрепа на социално-економическата и териториалната кохезия. В тази връзка становището припомня възможността структурните фондове да бъдат оползотворявани за усъвършенстване на инфраструктурата и гарантирането на реален достъп до всички части на Европейския съюз, за да бъдат преодолени разликите, които наистина са факт. Сега бих искал да благодаря на госпожа Берхен за съдействието при изработването на представения текст. Нейна бе идеята да добавим текст във връзка с принципа на многоязичието или езиковото многообразие при обслужването на едно гише и апела към държавите членки е, да гарантират прилагането на още един, поне още един официален език на Европейския съюз при предоставането на услуги. Проекто становището също така посочва необходимостта Европейската комисия да наблюдава въздействието от прилагането на директивата и е, в частност връзката с директивата за услугите от общ економически интерес. Това са основните насоки от съдържанието на текста към настоящия момент. Аз нетърпение очаквам, колеги, вашите е, идеи, съвети, за да усъвършенстваме текста. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожа Хюсменова. Мисля, че можем сега да пристъпим към обмена на мнения. Да, онези, които желаят да вземат думата, моля да ни посочат. Да, да госпожа Аштан, първа поискахте думата. Рюле, всъщност, не, не, не Аштан. Е, казвам се Рюле, всъщност. Искам да говоря, защото в а, Комисията по вътрешен пазар разгледахме тази тема и в тази комисия имахме едно проучване, което поръчахме във връзка с директивата за услугите. Искам да цитирам. Един от проблемите, на който трябва да се спрем като комисия, са бюрократичните а, пречки, които са в много общини. Например, 12 000, около 12 500 общини в Германия трябва да да разгледат своите правилници. И това са за осветлени различни видове правилници. Въпрос е какъв товар се стоварва върху държавите членки от това и каква полза има Европейският съюз от този процес на скрининг. Не вярвам, че Европейската комисия ще иска да работи по този въпрос възниква голяма бюрокрация, може би трябва да критикуваме и да обърнем внимание, че при скрининга трябва да се концентрираме върху съществените национални законодателства, а не да се навлиза в подробности до а, ниво на правилник на община. Благодаря. Uh, Колеги, моля онези от вас, които поискаха думата, още веднъж да ми обърнат внимание, тъй като тук имахме някои неблагополучия. Да, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика по становище за това предложение, което се намира пред нас. Аз съм съгласен с госпожа Рюле, че трябва да прегледаме какво задължително трябва да направим в рамките на бюрократичната ни работа. Трябва да вземем предвид обаче и това, което не е необходимо. Аз имам преди точка четвърта е, работата на администрацията и аз е, сравнявам с моята родина. Комуналните служби трябва да бъдат задължени да спазват много езичието. Това просто не може. Е, хубаво би било, обаче това е невъзможно. Може би може да се запише, че бихме поздравили ако по-големите администрации, по-голямата част от персонала да говори на няколко езици, но да задължиме администрацията, местната администрация, това е невъзможно. Може би да намерим друг начин за положителна формулировка, да ги призовем, например, в рамките на глобализацията, трябва да можат администрациите да се разбират с хора, които говорят други езици, това би било добре, може би. Благодаря, госпожа Шретер има думата. А не, вие не желаете. Добре. Е, следователно няма други. Или? Да, заповядайте. Извинявайте, че закъснях. Бях на гласуване в Комисията по културата. Като представител на НП благодаря за проекто предложение. Както госпожа Крелер, имам една бележка по отношение на една от точките. В предварителните разговори споменах за това. Многоезичето трябва да се изясни по-точно какво се изисква и какво не се изисква. Едно от изискванията, които аз поставих е, че поне е един официален език и това е добре да бъде английски като задължителен език. Става дума за one-stop shops. Не всички администрации а, е, трябва да въжи това, защото това е пречка за различните а, е, е, общини в различни държави членки. И не може да се наложи на всички. Аз смятам, смятам за разумно вместо трите официални езика, които първоначално са планирани, да се спрем на тези езици, които са на съседните държави и да се предлага в тези така наречени one-stop shops. Английски, разбира се, международен език на бизнеса и някакой език по избор. Например, в граничната област, откъдето идвам аз Германия, това би било нидерландски. Да се вземе предвид съседните държави, региона, там, където има най-много контакти с, на администрацията с населението и с чуждоязично население. Така че хубаво е да има задължително английски, майчин език. Имам опит в предприятията, че английският се е наложил като език на бизнеса. Друго нещо, на което в рамките на дискусията искам да се спра, е задължението за нотифициране на уставите. Всяко, всяка промена на устава или на правилника на общината трябва да бъде прието и това е голям бюрократичен товар при прилагането на директивата за услугите. Е, в Германия, например, се изследват за конформост е, отделните правилници и се налагат някои промени в общините, правилници на общините, но това е бюрократична пречка, която е както за комуналната администрация, така и за регионалната и национална администрация. Това е голям а, е, разход на труд и време, ако по същата процедура трябва да се предлага за всички общини, така че трябва да се помисли за по-ефикасен път за прилагане. Благодаря. Uh, Благодаря. Други желаят ли да взема думата? Йоахин, имате думата. Аз исках само да обърна внимание, че малко тичаме след развитието. Тази директива трябва да бъде, трябваше да бъде приложена към 1 януари 2010 година ме ме интересува как изглеждат нещата в отделните държави членки по този въпрос. Това, което изискваме, навлиза в текущата процедура. Ако трябва да се стигна до ново адаптиране и да има нови изменения и чрез локалните лица за контакти искаме да разширим обхвата, или подобни неща да станат. Всички, които се занимаваха с прилагането в общините и регионите, трябваха да, трябваше да извършат значителна работа, за да може да функционира това. Но не съм сигурен, че във всички 27 държави членки тази цел е постигната в пълен обем. Поради това трябва да помислим дали можем да наложиме допълнителна работа на общините и на регионите. Аз чувам от госпожа Шратер, че тя казва, това са първи реакции на доклада, но все пак мисля, че трябва да слееме теорията и практиката, но това беше казано и от други колеги. Благодаря. Мадам Риле, аз ще бъда съвсем кратка. Този докладчик, доклад беше иницииран от Комисията по вътрешен пазар. Когато имаме директива и я, и, и я приемаме в държавите членки, то след а, четвърт или половин година изготвяме доклад. И това беше на този доклад беше изготвен от госпожа Гепард в Комисията по вътрешен пазар и сега Комисията по регионално развитие трябва да даде становище. Тоест в държавите членки вече е приложена и сега се опитваме да разберем къде са проблемите при прилагането, дали причината е в законодателството или начинът на прилагане и как можем да помогнем на държавите членки по този въпрос. Една от темите, с която се сблъскваме, и това споменах, е обемистия процес на скрининг – ако той се прилага така едно към едно, както е предвидено, това ще доведе до голяма допълнителна бюрократична работа. Никой не иска такава. Нито Европейският съюз, нито пък общините искат това. И обръщам внимание, че трябва да се погрижиме само необходимите работи да бъдат извършени, не, не, да не се навлиза в правилниците на общините, това е просто идея, която възниква от прилагането на директивата. Благодаря. Thank you. I understand with this... Благодаря. Разбирам, че с това можем да приключим разискванията. Госпожа Хосменов, желаете ли да отговорите? Е, аз благодаря за споделените мнения и предложения. Е, имах възможност е, да коментирам с някои от колегите през изминалите седмици различни гледни точки. Надявам се, че в срока, който е даден за, за предложения и за изменения, колегите, особено тези, които са докладчици в сянка, да направят своите предложения, за да можем, в крайна сметка, когато а, получим един текст окончателен, той да бъде достатъчно консолидиран и да отговаря на всички изисквания. Госпожа Верхен закъсня, но аз споменах в, в представенето, че част от нейните предложения бяха, бяха включени в, в предварителния проект. Надявам се и останалите, които тя направи и ще предложи да, да влязат и в окончателния вариант, така както и на останалите колеги, основно от германската делегация. Благодаря, очаквам измененията. Thank you. Благодаря ви, уважаеми колеги. Докладът е отложен от ИМКО. Докладът е отложен от е, ИМКО. Не знаем точно до кога, вероятно до месец януари, тъй че време има, но би било през октомври, така се очертава графика, е, през октомври да, да го имаме вече текста за по-нататъчните фази. Е, така. Та, благодаря ви за този първи обмен на мнения. Приканвам докладчиците в сянка да сътрудничат с госпожа Хюсменова, за да имаме най-сетне един съгласуван текст. С това бих искала да приключим работата по тази точка от дневния ред. Господин Олсън вече е тук, така че можем да се върнем на десета точка. Господин Янсен също като докладчик на Европейския социално-економически комитет е, е тук по едно изследване, поръчано от Европейската комисия посветено на ефективните партньорства в областта на кохезионната политика, веднага ви давам думата. Благодаря ви. Благодаря на всички. Определено за мен е удоволствие да бъда тук сред вас и да ви е, осведомя относно доклада на Социално-економическия комитет. Имам а, е, някои иллюстрации, а, е, които могат да се качат на екран, дали ги има госпожа Хюбнер и господин Шпидла от е, бившия състав на комисията е, е, бяха поискали, а, вече може би трябва да се извиня, казва председателката, очевидно за поръчката, която е внесла. Не, напротив, напротив, съвсем уместно бе вашето искане. Става дума за принципа на партньорство. Принципът на партньорство, особено в частния сектор, между социално-економически партньори, неправителствени организации, е, екологични организации, представители на социалната економика и прочие. Та да се, да се проучат тези партньорски взаимоотношения и да бъде установен най-добрият опит, понеже този е, челен опит би могъл да, да помогне на комисията да положи основите на бъдещата кохезионна политика. И, и, а от своя страна ние трябваше да убедим е, държавите членки е, в важността на партньорските взаимоотношения и а, е, в становището си а, получихме мнения, констатации от всички краища на Европа, може да се каже. И може да се каже, че становището за партньорството само по себе си е плод на партньорство с различните заинтересовани страни. Следващият екран, моля. И разбира се, въпросът е обсъждан от вас множество пъти. Вие знаете защо партньорството е толкова важно. Нещо тук Съвсем накратко бих искал да кажа, че кохезионната политика може да постигне по-големи резултати само благодарение на истинските дълбоки партньорски отношения. Като разбира се, между партньорите следва да има равноправие, за да могат те активно да се включат в реализацията на кохезионната политика. Благодарение на партньорските взаимоотношения, потребностите на местните партньори ще бъдат удовлетворявани далеч по-резултатно. По-нататък, благодарение на партньорските взаимоотношения, ще бъдат въвлечени е, повече граждани, ще се повиши видимостта е, на връзките между Европейския съюз и гражданското общество, Европейският съюз ще слезе долу при хората. И това е изключително важно, разбира се. И реалните партньорски взаимоотношения между държавата и частния сектор определено е в полза и на едната и на другата страна. По-нататък Общи заключения. Общото заключение, до което стига докладът, е, че 11-ти член следва в бъдеще да бъде измен. Става въпрос за член 11 от общия регламент 1083-2006, който регламентира принципа на партньорство. Според Социално-економическия комитет е, този текст на член 11 се подава на твърде широко национално тълкуване на съдържанието си и в доклада си ние предлагаме някои, включително текстуални, изменения на тази разпоредба. Вторият наш извод е, че ролята на комисията трябва да бъде по-активна, по-настойчива, изпреварваща събитията, по-пряка като въздействие. Тъй като сега се смята, че комисията по-скоро е един ревизор, един, един контролер в тази област, вместо да бъде двигател, както е било на времето, на кохезионната политика. По-нататък промяна на националните нагласи. Определено чрез разпространение на положителен опит. И, това може да се окаже много ефективен инструмент на кохезионната политика. Тук се казва, че за танго се иска двама. Наистина заинтересованите страни и от държавния, и от частния сектор би следвало да, да постигнат взаимно разбирателство в тази посока. Друго много важно заключение е, че следва да бъдат оползотворени всички е, ресурси, методически, експертни и прочие, за да се изгради капацитет в отношенията между партньорите допитвайки се до различни заинтересовани страни от държавите членки, ние стигаме именно до тази констатация, че наличието на достатъчен капацитет е предпоставка за едно резултатно партньорство между страните. И най-сетне има ясна връзка между програмите, програмната структура и партньорствата. Когато програмирането е по-съсредоточено, толкова повече е възможността да се изградят съответните ефикасни партньорски взаимоотношения. По-нататък някои примери. И имаме много, ние, ние събрахме много примери на положителен опит, не така положителен, между другото, също, но тук съвсем накратко кратко е, сме посочили някои примери. Англия е много добър пример. Там партньорството е системна практика на, на всяко равнище на управление и самоуправление. Партньорските взаимоотношения са неразделна част от е, регионалната е, политиката на, на регионално развитие в Англия. Втори пример тук, уникален бихме казали, е Испанската оперативна програма за социално приобщаване. От около 500-те такива програми в тази област в Европа, това е единствената, която се осъществява чрез партньорски взаимоотношения. И най-сетне е, изграждане на капацитет на социалните партньори е, в Медзоджорно, в, в Южна Италия. Много интересен пример. По-нататък програмата ПИС в Северна Ирландия, много интересна, Мекленбург, Форпомерн в Германия, интегрирана политика се, се провежда там и в рамките на партньорски взаимоотношения се опозотряват всички европейски фондове. В Баден-Вюртенберг пък имаме децентрализирано управление на Европейски социален фонд, много интересно. Е, териториалните договорености за заетост е, в Австрия, много интересно. Global Grants е, по-нататък, такива рамкови помощи. Е, тук имаме два примера. Един е от Тоскана в Италия, Еспри, е, където са приобщени синдикатите. И от Франция един пример, рамкова помощ за микропредприятия, бихме казали. Е, въобще тази схема на, на глобалното безвъзмезно финансиране се оказва много подходяща техническо съдействие на правителствените организации Словения и Уелс и е, на сетне работни групи в Полша. Остава въпрос за децентрализирано управление, работни групи осъществяват самата регионална политика и, и със средище е, на партньорски взаимоотношения – Лидер, разбира се, също трябва да се спомене тук. Пропуснал съм, за съжаление. Кои са главните ни препоръки? Според нас би следвало да има минимални изисквания за наличие на партньорски взаимоотношения. Е, споменатият 11 член, разбира се, действа, е, е основание. Но следва да се изгради и Европейски кодекс на добрата практика. Като ежедневно практическо ръководство за държавите членки или пък, ако щете, като критерии за оценка на постигнатото от държавите членки в утвърждаването на принципа на партньорство. Изграждането на капацитета съвместно с партньорите, това е изключително важно, това е края гален камък на процеса. На четвърто място интегрирани и целенасочени програми по, по своите цели, по своя обхват. Тоест, благодарение на една такава целенасоченост, партньорските взаимоотношения ще придобият значимост – възоснова на местни е, инициативи. Разширяване тук е особено важно на практиката на рамковото безвъзмезно финансиране. Много важен следващ момент е опростяването на процедурите, на, на цялото административно управление, на разплащането. Много е, е продължител на процедурата. Е, е, наистина твърде е, много се е, забавят макар и в определения срок, плащанията. Опростена може да бъде самата програмна структура. Освен това предлагаме регионите, които са постигнали значими резултати в партньорските взаимоотношения, да изградят, да изградят своя мрежа на а, отличните постижения. И накрая, отвъд 2013 година, някои разсъждения Какво бихме искали да постигнем в тази област, в областта на партньорските взаимоотношения? Програми и това, и това е, е, е мнението на страните, до които сме се допитали. Е, интегрирани програми, които обхващат всички структурни е, фондове, целенасочени програми по обхват, както териториален, така и е, е съдържателен местните общностни инициативи, местно е, развитие, това всички го казват, до, до които сме се допът, допитали. Е, социалното приобщаване, социалното новаторство, това особено се иска най-вече от неправителствения сектор глобалните е, програми за финансиране, много ефективни наистина, където са приложени и изграждане на капацитет и техническо съдействие. Това, разбира се, е опора на всичко. Благодаря. Благодаря ви. Сега бих искала да ви дам думата е, за изказвания и въпроси. Рикардо е прав. Аз не знаех, че ще бъда първия. Аз не знаех, че ще бъда... Релевантен е импортант. Аз не знаех, че ще бъда първия, който ще се изкаже. Това е важно становище. И вижда се духът на становището. Има важни мисли. Това е гражданското общество, традиционните економически а, играчи. Много е важно това, имайки предвид бъдещето и финансовите възможности. Аз от, подкрепям и цялата за идея с отварянето на гражданското общество. И смятам, че трябва да разширим техническата помощ, която е важен сектор – също изграждането на капацитети е важно за да можем да работим ефикасно по всички тези проекти. Това, за което става дума тук е да подобряване на регулациите. И ние се приближаваме към действителните проблеми, работиме заедно с основните играчи съвместно, за да решаваме проблемите, които засягат хората. Разбира се, можем още да се получим от важните програми. В 27-те държави членки се работи по различен начин с партньорите – и ние би трябвало, вероятно, да изготвиме няколко основни принципа, методи за оценка. Те биха могли да ни помогнат за хармонизацията на сътрудничеството с гражданското общество. Мисля, че комисията трябва да бъде активна в своите функции, всички сме съгласни по това. Искам да ви поздравя за това становище. И ви подкрепям в това, което казахте относно мрежите. Важно е добрите примери да бъдат популяризирани, изподелени от други и мисля, че това е това становище е една стъпка напред към бъдещата политика на сближаване, която ще бъде по-близко до гражданите. Има известно е, подобряване на политиката, но ние трябва още по-напред да вървим. Трябва да покажем на гражданите как могат да участват в тези проекти, Е, искам да ви поздравя още веднъж за това становище. Благодаря ви. Uh, Елизабет Шретер ще чуем, след това Ели Оро и Шан Кели. Няколко още коментара. Друг иска ли на този етап да се изкаже? Решете сега. Елизабет има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Ние предварително още имахме възможност да дискутираме доста интензивно по тази тема. Трябва честно да кажа, че ние успяхме да се сближим. Така наречените дни на отворните врати са важни също. Три въпроса имам. Първият е, беше казано господин Олсън, че член 11 трябва да бъде подобрен конкретно се интересувам какво точно в него трябва да бъде подобрено, кое трябва да се формулира по нов начин или каква е идеята на подобряването, поне. Втори въпрос. Вие казахте, че има упростяване на процедурите на плащане при партньорството. Тук е важен контрола ние знаеме, че комисията иска да уеднакви а, нещата, по-малка децентрализация. Искаме конкретно да знаем в какво се състоят големите проблеми, за да можем при нашата подготовка да се аргументираме пред комисията. Третия ми въпрос – мрежите. Много интересна идея е тази. Може ли да конкретизирате тази идея? Благодаря ви. Елиоро, je vous en prie. Елиоро има думата. Oui, euh, merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател, господин докладчик. Аз бих е, искал да коментирам въпроса за хората с увреждания. Е, според мен, е, именно хората с увреждания се нуждаят от проява на солидарност, но за това пък твърде често тази солидарност се корени в благотворителната дейност, в доброволческата дейност и тя, разбира се, се нуждае от подкреп. И разбира се, тук става въпрос за финансови потребности, но не само. Не само за финансови потребности. Твърде често е, е необходимо техническо съдействие за гарантиране доброто функциониране на, на тези благотворителни граждански сдружения. Особено когато те същите са получатели на обществени средства на, на държавно е, финансиране е, и естествено освояването на тези средства е, подлежи на спазването на изключително строги е, правила, с които тези издружения просто не могат да се справят. И при това обаче въпросът, който ви задавам, господин докладчик, е как широката общественост би могла да се осведоми за възможностите, които представя Европейския социален фонд, специално за потребност, за удовлетворяване потребностите на хората с увреждания. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Според мен всеки разсъждаващ логически би се съгласил с основните точки от представенето. Естествено, че съдебната практика, упростяването на процедурите и всички тези доводи раз, заслужават да бъдат прияти. Как обаче да направим това? На предишните разисквания се чудихме как да подходим към упростяването. Господин Барозо го спомена няколко пъти към своето обращение а, към нас. 25% намаляване на бюрокрацията е нещо похвално, но как точно ще го направим? Кой ще го направи? Аз съм се срещал с хора, които имаха много стойностни проекти, но цената и времето на това да се подаде молба за проекта го обезмисля. Така че на първо място трябва да идентифицираме тези бариери, тези спирачки. Къде са това? Комисията ли трябва да го направи или държавите членки, които са... трябва да се ентусиазират и да свършат тази работа. Така че да имаме списък за дейности, които трябва да извършим една по една, така че да постигнем целта за намаляване на бюрокрацията. И освен ако не го направим, всъщност ако го направим, ще дадем един много добър пример на Европа и ще станем много по-ефикасни, много по-смислени, отколкото сме в момента. Благодаря. Благодаря много. Господин Олсон, може би да се обърнем сега към вас за вашите коментари. Опитайте. Благодаря за тези мнения. Ако няма да нищо против да чуем още един от нашите членове. Госпожа Окони, е, благодаря ви, госпожо председател. По въпроса за упростяването едно, едно съображение, ако ми позволете. Вие знаете, госпожо председател, аз винаги съм била привърженик на упростяването на всички процедури в Европа, понеже днес ползването на заемни средства, на, на европейско финансиране е, е прекалено, ненормално ниско навсякъде в държавите членки. И аз не бих искала слабото освояване на структурните фондове да хвърли сянка върху бъдещите средства, които ще бъдат отпуснати за тези фондове в рамките на следващата бюджетна процедура. А защо е ниско нивото на освояване? Защото според мен процедурите са прекалено сложни. при това е, е, трябва да имаме предвид, че, може би стремейки се да упростим процедурите, във всеки програмен цикъл ние ги сменяме. И това също вероятно е препятствие. Някакси правилата на играта са различни за държавите членки въвеждането на нови правила на играта усложнява, представя поредно препятствие. Така че упростяването да, но и стабилността, приемствеността, е, на процедурата, също е проява на простота. Не, не знам дали е, е, съм ясна, но във всеки случай трябва да се гледа дългосрочно. че процедурата, да ако щете, многогодишна, е, е, а не за едно лято. Благодаря. Сега вече наистина ви давам думата. Благодаря ви за това, че навлязохте директно в въпросите. По член 11, наистина в края на нашето становище сме включили предложенията ни за изменение по член 11. Последната част е там. Изменяме и променяме формулировката, където се казва при необходимост и в съответствие с действащите национални правила и практики, предлагаме след споразумение с съответните партньори. Имаме някои малки изменения в втората алинея. И там съм сложи следния текст. Комисията може в тясна връзка с държавите членки да предприема инициативи за установяване на насоки и показатели, организиране на обмен на най-добри практики и подготовка на необходимите елементи за периодичен мониторинг и оценка. Е, взаимствал съм това изречение от договора, където се говори за отворения метод на координация – така че и комисията и държавите членки могат да използват един вид отворен метод на координация, за да прокарат този принцип на партньорство. И това ми се струва като една добра идея. Също казвам, че и комисията в взаимодействие с, с а, своите партньори, сътрудничество с тях, изготвя кодекс за добра европейска практика относно прилагането на принципа на партньорството това зависи от действията на комисията за това партньорство. Това беше по член 11. За мрежата на регионите, Регионите, които смятат, че са най-добрите в своята област, трябва да формират една мрежа и да покажат на останалите как добрия опит може да се прилага и в техните региони в Европейския съюз. Имам в четвъртък среща с Комитета на региони и там също ще предложа да се започне една такава инициатива. Чух коментарите ви за а, упростяването, а, както и накрая на мадам Кони. Наистина в момента има сложни административни и финансови процедури, които задушават структурните фондове и, както каза господин Келър, спират хората, не ги насърчават да подават заявления и да участват с проекти в фондовете. И така, без наистина да навлизам в упростяването на административните процедури, е, искам да кажа, че трябва да се използват глобални подходи, за да има повече място за малките проекти, за малките организации, всъщност за а, организацията за отворени за глобални грантове, която поема отговорността за тези малки проекти. Все пак обаче, според нас, аудите, аудитите и методите на контрол трябва да са логични, плащанията, финансовите гаранции, предварително финансиране трябва да бъде адаптирана тази тема за към необходимостите на бенефициантите, особено що се отнася до малките участници. Смятаме, че има необходимост от повече предварително финансиране, методи, и мерки за предварителното финансиране в структурните фондове. Организациите, които представляват малките и средни предприятия, малките предприятия, социалната екон... економика и нейните организации, според мен те трябва да имат роля в това партньорство. Те знаят точно как изглежда ситуацията, какво може да бъде променено хората с увреждания. Как наистина да накараме структурните фондове да бъдат разпространени и към такива уязвими групи, като хората с увреждания. Това е причината, поради която включих а, като пример програмата в Испания управлявана от една фундация и други частни фундации в Испания. Тази фундация Тази фундация има концентрация върху проблемите на хората с увреждания и това е наистина връзката между тях и структурните фондове. Това е оперативна програма, която има точно това като фокус. Може да се осъществи такова нещо, може да се направи и в други държави. Ето защо смятам, че има такава необходимост за децентрализация на оперативните програми. Като такива. За да може те да бъдат по-добре познати, по-добре обсъждани и разпространени на местно ниво. Също така, както казах, политиката по сближаване е точно мястото, в което се срещат Европейския съюз и гражданина. И трябва да адаптираме инструментите на разпространение и комуникация, да ги адаптираме към политиките, така че действително да свършат своята работа, да са адаптирани към необходимостите и оперативните програми трябва да бъдат направени по този начин. И в заключение, много добри примери за техническа помощ към организациите, неправителствените организации. Споменах Словения и Уелс в моята презентация, но Германия също има такъв опит. Има ясна връзка между организациите, които получават техническата помощ, за да разпространяват структурните фондове в тяхната държава, в техния регион. И това според мен е много добър начин за осъществяване на задачите, начина по който е направено в тези страни, където има конкретно изграждане на капацитета за техническа помощ в сектора на неправителствените организации. Благодаря. Благодаря, господин Олсон, казва председателката. Тази, това представене на доклада и самия доклад ще ни бъдат полезни сега, когато работим по новия правен пакет, тъй като повечето от нас тук вероятно биха подкрепили, подкрепили повече инициативи в областта на градското развитие, които започват отдолу нагоре. Много ви благодарим, много беше разпространено мнението, че такава инициатива в областта на регионалната политика ще, се, ще бъде разпространена в Европа по този начин. Но наистина съм съгласна с вас, че едно от основните предизвикателства са е а, изграждането на капацитета. Наистина има партньори, те са там, но нямат възможност, нямат капацитет, не знаят как да участват и как да се възползват от партньорството, което им се предлага, така че смятам, че наистина трябва да инвестираме повече в това, те да станат способни да се възползват от партньорството от тяхна страна. Действително благодаря ви и доколкото а, разбирам, ще го споделите и с Европейската комисия, така че те ще бъдат запознати. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Колеги, сега да преминем към точка 12. Жан-Пол Бесет е с нас, така че можем да преминем към точка 12, която е отвъд БВП, измерване на предъка в свят на промени. Давам думата на Мусио Басе, който е док докладчик по това становище и съответно всички членове, които искат да се включат, са добре дошли. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз бих искал да обърна вниманието ви на значимостта на становището което ще дадем по предложението на комисията. Предложение на комисията относно е, показателите за напредък, измерителите на развитието. Въпросът не е експертен, не е от само статистически характер – въпросът има а, своите сериозни политически измерения, съществене според мен от политическа гледна точка, тъй като той предопределя бъдещия политически избор на Европейския съюз, в частност, що се отнася и до политиката на регионално развитие и кохезионната политика. Становището, което предлагам на вашето внимание за приемане, подкрепя предложението на комисията, подкрепя дейността на Евростат за изработването на допълнителни показатели и то редица допълнителни показатели към стандартния показател брутен вътрешен продукт. И това чрез допълнение на както казах, чрез, чрез допълнение на статистиката на брутния вътрешен продукт. От една страна ще се наблюдава състоянието на околната среда, от друга е, страна ще се наблюдава социалната среда, е, социалната стабилност. Това, това са две групи допълнителни показатели. И значи става дума за инструментариум, който би дал възможност по-добре да познаваме реалността и благодарение на това да вземаме по уместни решения и да приближим европейската политика до потребностите на гражданите, особено що се отнася до кохезионната и регионалната политика. Без наличието на такива измерители, политиката е, не би могла да бъде друга, освен частична и, и следователно пристрастна. Днес всички политически области се изработват възосновата на брутния вътрешен продукт. И разбира се, този показател е уместен при измерването на економическия е, растеж, но пък, от друга страна, този показател, брутния вътрешен продукт, по своя не може да отчете е, човешкото развитие, понеже напредъкът, прогресът не се свежда единствено до брутния вътрешен продукт, благосъстоянието на гражданите не се свежда до една статистическа крива. И решенията, взети единствено на основата на този показател, представят една деформирана реалност и Както казах, напредъкът се свежда единствено до нарастването на този показател БВП. Докато сам по себе си той не може да бъде ориентир. И... Например, по-нататък, какво трябва да вземем? Безработицата, социалната слабост, образованието, качеството на околната среда, на жизнената среда, е, опазването на природното богатство, качеството на въздуха и водите, достъп до основни обществени услуги и така нататък. Най-новата история ни учи, че нерядко е, се наблюдава разрив между економическия растеж и социалното благосъстояние, между нарастването на БВП и опазването на околната среда. Ето, за да възстановим тази връзка, това равновесие би следвало да се снабдим с допълнителни показатели. И затова до, се предлага към БВП да се е, добави един глобален показател за околната среда и втори за качеството на живота и благосъстоянието на основата на социални показатели. Ако се стремим към една по-цялостна, по-обща и е, отговаряща на действителността картина за целите на кохезионната и регионалната политика, се нуждаем от инструментариум за измерване на реалността. Допълвайки следователно действащият показател, политиката на регионално развитие, кохезионната политика би могла да излезе на нов етап, да се основава на едни по значими критерии за разпределение на средствата – възоснова на една нова класификация на регионите. Въвеждането на тези нови показатели не се възпрепятства от някакви непреодолими технически пречки. Всичко ще зависи от политическата воля. Политическата воля в подкрепа на устойчивото развитие, което нека напомня, е гръбнака на европейския модел на развитието възоснова на три стълба економическия, социалния и екологичния. Благодаря. Да, уважаеми колеги, сега ще проведем разискванията. Господин Тойлер е първи записал се за изказване. Уважаема госпожо председател, драги колежки и колеги, както докладчика колегата Бесе спомена, брутният вътрешен продукт е един на приятна, прията система за измерване на народното стопанство. Науката в миналото посочваше критичните моменти в избора на това, това измервателно средство, но е, относно политическите решения, е важно да разгледаме и аспектите, които са отвъд брутния вътрешен продукт. Така че аз съм съгласен с основната мисъл в доклада. Аз не съм толкова оптимист и еуфоричен а, по въпроса ще стигнем ли до общо приети измервателни показатели за измерване. Мисля, че два момента трябва да бъдат взети предвид. Първо, науката, която то трябва да конкретизира нещата и да проведе широка дискусия дали тези показатели действително са измеряеми или трябва да се включат неща, които могат да бъдат измерени. Например, как измерваме качеството на живота, как измерваме щастието. Има учени, които се опитват да измерят щастието. Но чувствата на щастие не са свързани толкова с а, доходите и с трансферните плащания, а в, наука, в економиката става дума за а, също за плащане. Става дума за субективни неща, които не могат да бъдат свързани с монетерни а, показатели. Когато става дума за монетерни плащания, трябва да можем да ги измерваме с монетерни величини. Тоест, едно е нещо със същото трябва да се сравнява. Ябълки и с ябълки, а не ябълки и с круши. И аз е, от опита ми като кмет знам, че брутният вътрешен продукт, ако се откажем от него, няма да знаем кой нов показател да използваме. Един пример. Е, Министерството на економиката в провинция Баден-Вюртенберг е, започна да използва нови показатели – при разпределението на националните програми за насърчаване. Тези национални показатели в региона Баден-Бюртенберг е, е, се оказа важен нарастването на броя на работните места, а не нивото, от което възниква този растеж. В този регион, която имаше добър растеж, беше извадена а, друг регион която има по-малък растеж, но доста по-високо ниво, не беше взета предвид. Беше използвано също броя на патентите или броя на новооснованите фирми, като динамична величина. И накрая аз останах с впечатлението, че този подход е много несистематичен. Тоест, редица показатели могат да бъдат взети предвид, но в науката, доколкото аз а, преценявам литературата, по този въпрос се стига до нови проблеми. Ние трябва да внимаваме това, което вече се е наложило и традиционното, което разбира се има известни слабости, да го заменим с нещо ново, но след това да установим, че въобще не е по-добре, не е добре обмислено, не е... А, от, от това отваря врата за произволни вземани на решения. Съгласно информацията, с която разполагам, научната дискусия по въпроса кои са верните показатели още не е завършена. Поради това, имайки предвид това, ние трябва да се занимаваме още по-сериозно с този въпрос. И аз мятам, че трябва да изслушаме експерти по този въпрос преди да вземеме политическо решение и да се позиционираме политически, преди да се откажем от БВП-то и да преминем към друга система на измерване. Благодаря. Е, Takže vážení kolegové, já jsem si е, se zájmem vyslechla vlastně. Уважаеми колеги, Сузана Бържабонава. Слушах много внимателно това представяне. Ако наистина включим повече показатели, освен БВП, вероятно ще получим малко по-подробна картина на ситуацията. Но поради това трябва първо да идентифицираме самите показатели и да придобием ясна представа за начина на тяхното постановяване, на тяхното извличане, как точно ще ги измерваме, как ще ги установим. Например, параметри, свързани с околната среда. Те вече се използват в някои области и проекти, например проекти, които се занимават с вода или качество на водата и въздуха. В някои други области тези показатели нямат никакво значение, да речем заетостта или образованието. Тоест, ако искаме да измерваме такива количества, какво а, точно, с какво точно това подобрява нашето ниво на знание а, и ще направи ли това процесът на вземане на решение по-добър? взетите решения ще бъдат ли от по-добро качество. Например, безработицата. Да вземем този индикатор, това, този показател. Това не зависи от а, законодателството в страната. Как точно регистрирате? Всъщност това зависи от начина по който се регистрират и удостоверяват безработните в дадена държава, къде се броят, каква е статистиката. Трябва да има общ начин брояване, за да бъде достоверна тази система. Може ли, например, да, наистина да се измерва нивото на щастие, нивото на благосъстояние? Как точно го измерваме? наистина, ако създаваме станции за биогориво, това е чудесна идея според всички нас, но това може да възникне а, като а, въпрос, по който има много несъгласни в даден регион или област, защото според тях няма да бъде добре за самата среда като мирис, като а, мирис в областта. Ако обаче а, се спрем на друг проблем, ние вече взехме решение, което ни позволява да упростим процедурите, свързани с структурните фондове. Ако обаче въведем повече показатели, повече индикатори, то тогава този процес на вземане на решение ще стане още по-труден и затова аз винаги бих приветствала прости, лесни за измерване параметри, индикатори и показатели. И ако добавяме допълнителни такива показатели, то те биха могли да бъдат свързани само а, с тези проекти, в които те са от значение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо председател. Съгласен с колегата, който спомена, че трябва да изслушаме експерти по въпроса за брутния вътрешен продукт. В кръга на координаторите вчера обсъдихме това. Това е добра идея. Това е един опит на зелените в Европейският парламент, които се събраха и са за а, докладчика по темата брутен вътрешен продукт. Та, опит на зелените да се отклонят от една доказала се в економиката а, величина за измерване Солидарното общество, което имаме в Европа, и колежката каза преди малко, че не бива да допускаме това, защото ако използваме социални показатели и показатели в социалната сфера и ги поставиме над брутния вътрешен продукт, това означава, че и в богати региони имаме проблеми с околната среда. Ние имаме такива. Например, при премахването на рудниците на закафяви въглища. Тези региони, когато получат пари, а кой ще трябва да плати? Ами най-бедните региони, може би, на Европа, които нямат такива проблеми. Но ние нарушаваме европейския социален модел по този начин и отваряме вратата на произвола, тъй като как искате да оценявате показателите равномерно в Европа? Дали става дума за безработица, промяна в климата, специфични натоварвания на климата? Как ще можете единно в Европа да го правите това? тези, които имат най-интелигентните и добри статистики, ще получат парите, а не тези, които най-спешно се нуждаят от пари. Ясно е, в един регион, който е беден и който по БВП е съвсем долу и няма пари да се грижи за околната среда, затова имаме европейската политика на сближаване. Е, ще свържем с стратегията 2020, където социалните въпроси, въпросите на околната среда са добре интегрирани и тези пари трябва да се използват основно в най-бедните региони, за да решат социалните проблеми и проблемите на околната среда. Това е основната идея на Европейския съюз. Но да не започнем да а, променяме показателите, където зелените искат да обслужат своята клиентела, своите неправителствени организации, новите европейски агенции. Не бива това да допускаме. не Комисията по регионално развитие е водеща, а Комисията по околна среда. Ние като Комисия по регионално развитие трябва да се придържаме против тази идея. Е, благодаря на колегата, докладчик по становище без Жан-Пол Бесет, мисля, че важни пътища бяха показани относно измерването на напредъка чрез БВП. Чрез нашите измервания, чрез показателите за развитие, ние сме в състояние да вземе политически решения. Нужен е статистически апарат, за да можем да взимаме разумни решения. Поради това поздравявам това предложение да бъде актуализирано. Както разбрах, това съобщение е сравнително балансирано и отделя по-голямо внимание на проблемите в опазването на околната среда, което поздравявам. Ще можем по-добри решения да вземем, когато то имаме и социални показатели. Няколко предложения на докладчика искам да спомена. Аз съм оптимист по отношение на промени в показателите за следващия планов период по региони. Обеден съм, че бъдещата регионална политика трябва да да е по-силна в областта на околната среда, образованието и здравопазването или при достъпа до европейски технологии. Поради това трябва да имаме една рамка на планиране за постигане по-ефективна система за оценка за политиката на сближаване. До 2014-2020. Благодаря. Елизабет Шредер има думата сега. Мисля, че няколко мита има тук отвъд БВП. Не го измислиха това зелените, а Саркоси, който първи дискутираше това в организацията ОЕЦД. Е, много му ръкопляскаха тогава. И от нас също. Но Саркоси не е член на зелените и не е член на е, европейските е, комисии. Комисията по околна среда, най-голямата политическа група, в парламента обаче е НП. Докладчицата произлиза от партията на свободните демократи или за свободна Европа. Е, става дума за Европа на свободата и демокрацията. Оттам идва, от тази политическа група докладчицата в своето становище в социалната комисия не е член също на зелените, а член на либералите. Ние считаме тази тема за важна, защото, както беше казано, БВП изкривява даденостите, показва само едно измерение – и в този първи работен документ не се говори за отменяне или заместване на БВП, а става дума да се добавят към него други показатели. Там, където има трудности. Един пример. Всеки знае какво се мери с БВП, измерват се и инвестиции. Когато навлизат пари в един регион, особено бедните региони, които получават много пари от Европейския съюз, чрез е, навлизащите пари автоматично им нараства БВП-то, без да е ясно дали тези инвестиции създават работни места автоматично или дали дохода на населението равномерно се повишава. Тоест, само поради навлизането на пари в региона повишава БВП. Но това, той, този показател дава изкривена информация. Има редица проучвания, които доказват, че това създава проблеми. От 2000-та година насам бяха проведени доста изследвания, които споменават това. В този смисъл е правилно да помислим за това дали БВП е всичко и единствения показател – а не, или не бива ли други критерии да бъдат добавени? В този доклад става ясно. че няма да говорим за статистически данни, става дума за международно признати данни и данни, които се регистрират във всички държави членки, където се дискутира. Това са статистики, които се водят във всички държави членки и на международно ниво. БВП е международно въведен критерий и се регистрира от всички държави членки. На лице са данните по брутния вътрешен продукт, използва се от Европейския съюз и няма дискусия въобще по това, че то е показател и то научен показател. Някой може да счита, че това е, е безмислено. Но показва данни за един регион, за една национална държава и се използва в националните държави. Данните са на лице и са се доказали в практиката. Не става дума за това нови данни да се измислят или показателя, става дума да се проучи доколко е удачен. Е, в този смисъл Мнението е много балансирано представено, много по същество и внимателно са споменати нещата и показва ясно къде можем да подобрим нещата. Да се опитаме да ги подобрим. Не винаги да казваме, да, това е чудесно. Този БВП е великолепен, но всъщност може да се окаже, че повишава безработицата или региона продължава да остава на дъното и да иска непрекъснато средства от Европейския съюз. Тоест, колкото и да е великолепна статистиката по ВВП, може да не дава действителното състояние в региона. Поради това трябва да помислим по-ефикасно да използваме парите, а не да увеличиме парите. Просто да ги използваме по-ефективно парите на Европейския съюз. Поради това така ги вижда докладчика тази тема и това е нашия принос по тази дискусия. Абсурд е, ако нашата комисия не вземе становище по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви, Франсуа, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да кажа на колегата Пипер, че е, ни обвинява за идеологизация, но пък е, чутото изказване бе твърде идеологизирано. Според мен не това е начинът, под който следва да подхождаме към темата. Време е да, да, да се говори е, по този въпрос. Е, навлизаме е, в нов програмен цикъл и би следвало да допълним представата си за положението в различните части на Европа с някои други показатели. Не става въпрос за отмяна обаче на критерия БВП. Що се отнася до социалния критерий, в край на краищата един социален критерий е издръжката на живота. Може е, да имаме един и същ брутен вътрешен продукт, е, но е, различни издръжки на живота в рамките на една държава. Дори само този критерий вече следва да бъде отчитан. Що се отнася до опазването околната среда? Е, ние в Европа сме склонни да провеждаме настъпателна, е, активна политика за опазване на околната среда, да вземем е, изменението на климата. И е, да вземем такъв един пример. Е, има два проекта е, за изграждане на пристанищен комплекс. Единият се ползва с значителна подкрепа, защото ще бъде изграден в едно по-голямо населено място – а друг в по-малко населено място, естествено се ползва с по-малко обществена подкрепа. Просто хората ги няма за да го подкрепят. Вторият обаче проект е екологично по- ефикасен, доколкото е, е, примерно съкръщава емисиите на въглероден двокис. Ето, тези неща би следвало да се отчитат и именно в такъв смисъл ние предлагаме е, да наченем такъв размисъл и той трябва да бъде спокоен и обективен. В никакъв случай не е идеологизиран. Следващият оратор. Е, присъединявам се към предишното изказване. Предварително искам да кажа следното. Когато преди една година, както и всички координатори, видях, че можем да решим дали Комисията по регионално развитие да бъде водеща или не, е, въобще не, не знаех какво ще се развие от това. Аз митам, че сега, че е грешка, че не Комисията по регионално развитие е водеща, а друга комисия. Но това е грешка, която не може да се поправи. Аз съм убедена, че е извън регионалната политика и политиката на сближаване, със сигурност има европейски проекти, при които без проблеми могат да бъдат разглеждани други показатели, а не БВП. Ето защо, от гледна точка на Комисията по околна среда, смятам, че е много разумно да се говори по други, и за други неща, но съм убедена като член на Комисията по регионално развитие, че трябва да дадем становище по политиката на сближаване. Преди час и половина приехме на директива за нашата представа за бъдещата политика на сближаване, където с едно изменение ясно казахме, че БВП е основен критерий за насърчаване на регионалната политика независимо, че има и други измеряеми показатели, които се оказват също удачни. Нашия докладчик ясно споменава това, че трябва да останеме, да използваме показателят БВП. Предишното изказване ме предизвиква да кажа, че когато говориме за разходите за живот, трябва да вземе предвид, например, че големия град Мюнхен има най-големите разходи за живот. Тъй, значи той трябва да бъде най-много насърчаван, но това е абсурд. При мен е абсолютно ясно, че в други региони темите, темата за разходите за живот е много важна, тъй като поради други показатели се стига до трудност. Други индикатори показатели показват трудностите в този регион. Т.е. един произволен показател не може да бъде взет предвид. И даже ако приемем, че измерването в Европа е еднакво, единно и мога да извлека изводи от него, според мен и този проект за пристанищата показва, че на регионално ниво трябва да се привлекат други показатели. Но при оценка на европейско ниво е крайно наложително и трябва да подкрепиме политиката на сближаване, като ясно кажем, че само БВП трябва да бъде и ако има показатели, които са измеряеми, но в цяла Европа по едни и същи статистически правила са измервани по едни и същи предпоставки. Аз идвам от някогашното ГДР и а, при нас беше известна статистиката, която обаче може да бъде фалшифицирана. Не искам да кажа, че Евростат е фалшифицирана статистика, но трябва да и, има ясни правила за общи показатели. Не може показатели за категоризиране на бедността или потребността в Европа а, да не бъдат едини. Аз съм на мнение, че трябва много внимателно да действаме, особено при въвеждането на нови показатели. Ако кажем, че статистическите данни по един и същ начин се регистрират в държавите членки, независимо кои са те, например, безработицата, която често се цитира, трябва да се гарантира, че методите навсякъде са едни и същи, но трябва да имаме предвид, че непрекъснато обсъждаме, че бюрокрацията трябва да бъде намалена, а не бива да бъде повишавана. И е, е, въпрос е, че трябва да имаме нова статистика, която се използва във всички региони, но това създава допълнителна работа в регионите. Това трябва да имаме предвид. Аз изхождам от това, че на регионално ниво при вземане на решение трябва да бъдат привлечени и други показатели, но това не е наша задача, а това е задача на държавите член, които трябва да работят тази насока. Поради това смятам, че ясно трябва да кажем, че нашият основен критерий при категоризацията на региони ще остане БВП. Благодаря. Thank you. Laszlo Shurian. Ласло Шуриан. Благодаря, госпожо председател, за дадената ми дума. От името на Европейска народна партия като докладчик Сянка, бих искал да кажа, че разбира се, трябва да бъдем непредубедени, да сме готови да допълним статистическия инструментариум с е, разнообразни показатели, които в край краща ще доведат до по-доброто функциониране на Европейския съюз. Но пък веднага да стане ясно, бих искал, че съм съгласен с становището на социалистите, което бе заявено току-що. За сега няма други показатели, възоснова на които бихме могли да разпределяме е, помощите между е, държавите и регионите. Не, че е, не бива да обръщаме внимание на различните изследвания, които се правят в тази област. Аз съм убеден, че брутният вътрешен продукт сам по себе си не отразява точно целия живот. За сега обаче не разполагаме с нищо по-надежно. Е, от години е, е ясно, че е, следва да се работи по усъвършенстване на самия показател брутен вътрешен продукт. Що се отнася до е, данните, на които почива той. Не можем да не си даваме сметка, че изменението на показателите неизбежно ще отразява частични е, групови интереси. А нашата комисия в интерес на регионалното развитие е, следва да се грижи именно за тази политика, политиката на регионалното развитие. И според мен решението, което бе гласувано, е много добро. От една страна то е, дава възможност да се проявят различните интереси, а от друга страна се подчертава, че при разпределението на, на средствата е, трябва да се търси обективност. Какво следва от всичко това? Въпросът остава на дневен ред. Как е, е, да, да се разпределят средствата? Извършва се мониторинг, наблюдение. И възоснова на това наблюдение натрупаният опит в определен момент би могъл да стане полезен на общо европейско равнище. За сега обаче сме далеч от това състояние на нещата. Аз не мога да приема че становището, което ни се предлага, е достатъчно нюансирано. Смятам и това е общото становище на Европейска народна партия, че становището клони към новаторство, към нововведения. И именно поради това не може да бъде прието. Има някои неща казани в текста за значимостта на брутния вътрешен продукт като показател, но това по-скоро е стремеж към дипломатичност, опасявам се, отколкото заява на, заявена е, съзнателна позиция. А в хода на дискусията трябва да кажем, не се проявиха кой знае какви различия между новите и старите държави членки. Измежду страните основателки на Съюза, от друга страна, най-вече се подкрепя брутния вътрешен продукт като показател. Значи, Европейска народна партия смята, че представения текст на становището следва да бъде изменен по същество в своето съдържание. За сега, опасявам се, не се очертава консенсус. И тук дори не става въпрос за самите показатели, които би следвало да бъдат въведени в действие от 2014 година. Още сме на етапа на изразяване на общи мнения. Разбира се, междувременно нещата ще еволюират. И, и при това да си има предвид, че оттъпканите пътища са най-сигурни. И докато прокарваме нови пътища, все пак да се придържаме към онзи, който най-добре познаваме. Знаете, все едно да, да промените избирателния закон в една държава членка. Трябва да се докаже преди това, че изменението на избирателния закон няма да наклони везните в случай на, на избори е, в една или друга посок. А в случая изследванията, които е, познавам, не дават указания за последиците в областта на кохезионната политика от въвеждането на нови показатели. Никой от изследванията не стига чак до там. Bizonytalan е, е, ügyekbe, különösen nem önérdek vezette ügyekbe nem szabad belemenni. Е, Korzikát én nem tartom távoli szigetnek, de abba biztos vagy макар и постигането на съгласие да, да не е чак толкова далеч, е, все пак е, е, струва ми се на, на този етап нямаме съгласие. И разбира се, в БВП или нещо друго, има региони, които очевидно са в по-тежко положение от останалите. Знаете, крайно отдалечените, слабо населени и така нататък, а, а, ясно е, че ако сляпо се разчита единствено на брутния вътрешен продукт, не би могло да се стигне до справедливо разпределение. И след като средствата бъдат веднъж разпределени, разбира се, трябва да обърне внимание и на тяхното освояване. И нали, да вземем разпределение на основата на брутния вътрешен продукт. Какво става след това с парите? В Корсика, например, резултатите са превъзходни. Средствата, видите ли, се освояват обаче за подобряване качеството на околната среда. От това обаче е, не следва, че други нуждаещи се е, региони не би следвало да получат средства. Що се отнася до хоризонта 2020 година, сегашната уредба следва да ни води към една обща цел – и, и тук би следвало да, да присъства, така да се каже, зеления цвят. В това отношение, в подкрепа на околната среда, очевидно, политическите групи е, не са разделени. Но отново нека кажа. оно, което се е доказало на практика, не бива да се загърбва. Ето така виждаме ние нещата. Надявам се, внесените от нас изменения и допълнения да се е, да бъдат посрещнати с подкрепа от останалите групи. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко бих искал да кажа, че никой не може да бъде безразличен към проблема повдигнат от докладчика и прочим разгорещилия се тук дебат вече, вече доказва това. Колкото разбирам, не се предлага премахване на БВП като показател. Напротив, Казва се, че, че този показател трябва да остане, но е, той се оценява като твърде стеснителен. Е, твърде ограничен като възможности за измерване на постигнати от едно общество напредък. И по-нататък предлага докладчикът в допълнение към показателя БВП да бъдат е, намерени и други. И не, че нещата са лесни, но мисля, че в областта на кохезионната политика вече е ясно, че БВП не е единствения критерий. Да вземем пример. Региони, които отговарят на условията по цел едно от структурните фондове. За да отговарят на тези условия, разбира се, те трябва да имат определен БВП, но има и други критерии. И в това число безработицата. Значи трябва този, този дебат, този разговор трябва да бъде започнат. Защото явно, очевидно е, че колкото и важен да е показателят БВП, той не е изчерпателен. И ако е, подхванем този разговор помежду си с помощта на е, съответните експерти, е, ще е, съумеем да намерим необходимите решения. Както казах, не е лесно, но във всеки случай трябва да проявим смелост поне да наченем дебат. И вероятно бихме успели да се приближим колкото се може по-близо до реалността. Ето това именно е предизвикателството и ако се справим с него, Европа за пореден път ще докаже своята ценност. Жежина. Благодаря. От гледна точка на целите на структурната политика, именно подпомагане на изоставащите региони, брутният вътрешен продукт определено е много добър показател за пропорционалното разпределение на средствата. Слушайки протеклата до тук дискусия, аз се убеждавам, че не можем да се откажем от критерия БВП. Всякакви други е, критерии и показатели е, биха били доста парадоксални и противоречиви. Докладчикът говори, например, за благосъстояние, за своеобразно щастие. Ами какво да ви кажа, според мен най-щастливите хора е, населяват е, най-слабо развитите части на Съюза. После да вземем структурните фондове. Някои смятат, че показателят е, БВП е, може да бъде усъвършенстван именно за целите на разпределението и освояването на структурните фондове. Но според мен положителният ефект няма да възлиза на повече от няколко процентни пункта. Така че, ако искаме допълнителни показатели, то бихме могли да ги прилагаме само за е, специфични части на Съюза, като острови, е, и, и крайно отдалечени райони. В противен случай политиката ще затъкне в парадокс след парадокса и регионалната политика би била обърната надолу с главата. Благодаря, Ерика Манер. Благодаря, госпожа председател. Няколко пъти се каза, че е важно да водим тази дискусия именно сега и то по един задълбочен начин с съдействието на експерти по въпроса. Въпросът трябва да бъде огледан от всички страни. И нека кажа, аз смятам, че БВП следва да бъде и занапред главният критерий. Това е важен елемент от европейската солидарност. Така че БВП да, но този показател не е достатъчен, защото той сам по себе си не ни дава възможност да провеждаме европейска регионална политика. Нерядко проблемите са многоизмерими и още повече за напред, в бъдеще, едва ли бихме могли да се справим всички от тях, възоснова единствено на БВП. Аз съм от Финландия и, знаете, има, имаме у нас проблема е, за обезлюдяването на части от страната, което се свърза с конкурентоспособност е, и така нататък. И БВП тук не върши работа. Според мен допълнителните показатели и критерии би следвало да се обвържат с целите заявени в стратегия 2020. Например, конкурентоспособност. Освен това, подкрепям по-нататъчния размисъл по екологичните показатели. Те ще стават все по-важни в бъдеще. И освен това, както се каза, както казах и аз преди малко, демографските проблеми на Европа са сериозни. И е възможно да се помисли и за такъв показател, тъй като застаряването на населението ще има своето регионално въздействие върху конкурентоспособността. Благодаря. Желаете ли, господин докладчик? Не, не. Вносителят не желая да коментира. И така, уважаеми колеги, приключихме. А не, всъщност желаете, така ли? Да, да, разбира се, няколко думи се трябва да кажа, за да сложим точка на този първи обмен, така малко злополучен, но какво да се прави. Тук става въпрос за строгост, става въпрос за прецизност, за това каква е реалността, към която прилагаме днес политиката си. Имайки предвид, че тази реалност не е унази, на която бяхме свикнали преди едва години преди е, не, не толкова много години. Светът се променя, знаете. И човек трябва да си сменя и очилата от време на време. Между другото, е, е, проучването на допълнителни показатели към БВП е световен въпрос. Във всички е, международни форуми, във всички сериозни и економически среди, въпросът за изработването на допълнителни към БВП показатели е магистрален. Между другото, във Франция, откъдето съм, чийто президент не е непременно сред нашите политически приятели, създаде специална комисия, водена от небезизвестния Нобелов лауреат, американския економист Штиглиц, за да работи тази, тази комисия специално върху допълнителните показатели. Аз разбирам казаното тук от някои колеги, колко трудна е тази задача. Възможно е да се стигне до противоречия, Между другото, самия БВП в своето карикатурно приложение в редица области е карикатура. И, и трябваше да минат години, за да се, за да се прецизират нещата. Но, а, а това го казва и комисията, работата много е напреднала. Показателите са сравнително прости. Става дума за агрегиране на данни и естествено, е, повтарям след е, като чух някои от изказванията, естествено не става дума за изоставяне на брутния вътрешен продукт като референтен, като еталонен критерий. Разбира се, той, той си действа и той е показател за економическия растеж основа на цялото ни развитие. Но пък економическото измерение днес не е достатъчно, за да ни даде представа за реалността. Има го социалното, има го екологичното измерение. И тези три измерения са неразделни едно от друго. И при това ние не разполагаме с достатъчно прецизен инструментариум да добием представа за динамиката на връзките между тези три измерения. И ето в едно от нещата, които ви предлагам в становището тук, е, чета. Брутният вътрешен продукт е неотменим показател. Задължителен, но не и достатъчен. Край на цитата. Ето, ето за това става въпрос. Естествено, трябва да се да допитаме до експерти. Тук, тук не става въпрос да е, започне всичко от нула тук се направи предложение да, да, да организираме среща и разбира се, толкова по-добре, така ще повишим разговора на съответното ниво. Но, от друга страна, трябва да отправим политически сигнал, да насърчим комисията в усилията и която тя така или иначе провежда, да въведе допълнителни показатели. Ние не може да се влачим след като всичко върви в тази посока. Трябва да подемем инициатива, да отправим положителен и категоричен от политическа гледна точка сигнал. Благодаря. Колкото разбирам, Яхен Телър също би искал да каже нещо, но не, не подновяваме дискусията. Само нещо за, за завършик. Благодаря, госпожо председател. За нас е трудно да добавим нещо след казаното от докладчика, но все пак трябва да помислим по това. Естествено, можем да дискутираме по показатели, които по-добре описват действителността от БВП. Има редица предложения по наименоването на тези показатели. Например, за социалната действителност, за околната среда, за качеството на живота, за публичното здраве, за социалното равенство – и така нататък, и така нататък, и така нататък. Въпросът е доколко валидни са тези показатели. До сега госпожа Крелер спомена тази тема. Те могат ли да бъдат сравнени? Можем да дискутираме по този въпрос по състоянието на нещата в отделните региони на държавите членки на Европейския съюз, за описването на тези региони, кои показатели да се използват. Но при тази дискусия въпросът е за политиката на сближаване и структурната политика. Европейският социален фонд а, излиза от политиката на сближаване и се дава друга насока. Има различни фондове, тъй като през последните години целите на Европейския съюз, транспортна политика, политика на околната страна не бяха достигнати. И поради това се счита сега, че ако се секторизират фондовете, ще се постигнат по-добре целите. Но в край на крайщата това означава, да се разделиме с регионалната политика на европейско ниво. И аз предупреждавам това да не се прави. Структурната политика, политиката на сближаване трябва да насърчава, да бъде насърчавана в Европейския съюз. Различното развитие най-добре може да се види по економическото развитие в отделните държави членки. Регионите знаят най-добре каква работа имат да свършат и какви, от какви инвестиции се нуждаят. За това развитието в економиката, в инвестициите които неща се покриват от брутният вътрешен продукт, са много важна за бъдеща основа за поли... структурната политика и политиката на сближаване. Имаше предложение да се реагираме на регионалните особености. Но това е заблуда, ако се счита, че демографските процеси които ги има в Европа, ще можем да повлияем на тях. Може би на местно ниво може да се направи нещо а, по намаляване на населението в отделните региони и градове. Но тези региони сами трябва да решат къде ще поставят приоритетите, а не ние. Относно описанието на действителността, в живота, в много сектори. Съм на мнение, че можем да говорим по този въпрос и доколко има и е, измеряеми критерии и показатели. Но за разпределение на средствата в рамките на структурната политика, политиката на сближаване, не бива да изпускаме нишката и да продължим работата напред. Благодаря. Uh, now, Благодаря. И сега, уважаеми колеги, ще гласуваме Всъщност на 29 ноември ще се гласува този доклад, така че единствената възможност становището на нашата комисия да бъде взето предвид, предвид е да гласуваме на 27-28 октомври. Така че предлагам крайният срок за изменение да го а, заковем сега на 5 октомври. Мисля, че тази подробна дълбочина дискусия ще подпомогна усилията ни по измененията, но моля вземете предвид ограниченията, що се отнася до времевата рамка, която имаме. Така че 5 октомври, крайен срок за изменения. Също а, имаме и действията си в малко по-дългосрочен план, а именно а, изслушванията по този въпрос в първата половина на следващата година, така че ще продължим и там разискванията. Сега преминаваме към точка 13б, а именно предложението на Ян Брежина за разглеждането на държавните помощи във връзка с конкурентоспособ на а, а, мините за въглища. Дами и господа, съжалявам, че трябваше да реагирам толкова бързо, с такова кратко предизвестие, защото гласуването в основната комисия ще се състои съвсем скоро. И така, моето становище пристига чак сега пред вас. Става въпрос за становище, касаещо съдбата над, на 100 000 европейци. Валидността на директивата за въглищата ще изтече и ние бихме искали да имаме правно основание за подкрепата на не толкова конкурентоспособните мини за черни въглища. Това ще избегне затварянето на тези мини и загубата на редица работни места. Въжи за Германия, Испания и Словакия това. Но, освен затварянето на тези мини, ако те не са конкурентоспособни в бъдеще, а, те трябва да бъдат подкрепени от държавата, за да не бъдат затворени за да няма такива сериозни социално-економически последствия. Съвсем подходящо е нашата комисия да има свое собствено становище по въпроса. Извиненията, които аз съм подал, са изготвени в няколко групи. Първите три са по разяснението за ситуацията, е, изменение обсъжда факта, че този въпрос в много държави е резултат от труден за постигане консенсус. Например, в Германия мините трябваше вече да бъдат а, затворени до 2018, сега се предлага 2014. Според нас трябва да бъде отложена тази дата, този крайен срок, за да не пренебрегваме политическото съгласие, което е постигнато в редица държави членки. 6, 7 и 8, изменение 6, 7 и 8 описват неблагоприятните социални и економически последствия от затварянето на тези мини а изменения 9 и 16 описват основната грешка в предложението на комисията, именно, че затварянето на тези мини ще има положителен ефект за производството, всъщност по отношение на емисиите на въглероден диоксид, т.е. ще понижи тези емисии. Мисля, че има много експертни становища, които биха се съгласили с казаното от мен. Всъщност, горивото, произвеждано от тези мини, трябва да бъде заместено от гориво, идващо от внос. Така че разходите всъщност ще бъдат а, увеличени за повече транспорт на гориво към Европа и емисиите остават същите. Не можем да говорим за по-малки емисии на парникови газове в случая. 15-то изменение смягчаващи мерки, които можем да използваме в регионалната политика, за да съдействаме на тези общности, които трябва да се изправят пред следствията на затварянето на мините и да се справят с тях. Изменение 18 крайни срокове са предложени там за затваряне на мините през 2020 година. По-нататък. Изменение 19. Разисква се случай – който по-настоящем економически мината има проблеми, има нужда от помощ, но след 2020 година, поради развитието и промените на цените на въглищата, на петрола и така и на газта, промените в тези цени може да доведат до ситуация, в която тази мина е отново е конкурентоспособна. Това се отнася за изменение 19, където се въвежда изключение за подобен род ситуации. И сега се опитвам да опиша едно общо изключение, защото в някои случаи, в някои по-изолирани места, тези мини биха могли да са от изключителна важност за съответния регион. Това е обектът на Изменение 10, ако не се лъжа. Ето това беше кратко въведение по темата от мен. Благодаря. Не съм сигурна дали някой иска да се изкаже. Заповядайте. Искам специално да благодаря на докладчика за това становище, тъй като в няколко държави на Европа преди всичко Испания и Германия, имаме проблема, че въглищата в много отношения не са конкретно способни. Националните правителства са представили планове, които са за по-дълъг период от време за спиране на въгледобива. В този смисъл е много важно да вземем отношение към специфичната проблематика в националните държави. И ако кажем край на въглищата и то за малко на брой а, държави, това би водовело до загуба на доверие. Тъй като а, хората на място не различават откъде идват тези изисквания, дали от Европа, дали от Мадрид или Берлин. И за това трябва да се стараем да се придържаме към това, което е максимално възможно в отделните държави. Така че решено е само за конкурентно способни въгледобивни мини да има шансове в бъдеще. Благодаря за солидарността на колегата Брезина и ще се радвам на по-нататъчното развитие на документа. Благодаря ви. думата давам на Рикардо Кортес и не виждам друг да иска думата. Госпожо председател, благодаря на докладчика за това, че за това становище. Ние сме изправени пред един проблем, който засяга четири държави. Тежък проблем, засяга над 100 000 работни места по време на криза може да се стигне до големи социални напрежения в тези региони. Е, въгледобивни мини трябва да бъдат затворени, което ще има голямо въздействие върху околната страна. Датата 2014 година е произволно избрана. И аз мятам, че трябва да има поне до 218-та, ако не каже и до 220 година удължаване на този срок. Това е отстъпление спрямо ситуацията в отделните региони, които биха били засегнати. Относно проблема за добива на въглища, първият проблем е околната среда който трябва да се вземе предвид. Когато се заместват въглищата а, чрез внос на въглища от други държави, то тогава се явява проблема в другите държави. Това не е желателно, желателна ситуация. Ние естествено трябва да сме наясно с факта, че в Европа има над 12 пилотни проекта, които се занимават с въглеродния диоксид, формирането му, емисиите. Това са устойчиви всъщност въгледобивни мини, които имаме предвид. И естествено трябва да сме наясно за конкурентоспособността. Със сигурност може да се каже, че тези помощи за каменни въглища не са допустими. Но имаме хиляди случаи, прецеденти, които водят, които показват забогатяване на редица предприятия. Например, в автомобилния сектор можем да сравним нещата с тази ситуация, която е във въгледобивните мини – Както казах, над 100 000 работни места са директно засегнати в четирите държави. Тези работни места ще бъдат загубени и поради това тази произволно избрана дата трябва да бъде отложена, срока да бъде удължен от 2014 поне до 2018 или 2020 година. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Следващият изказващ се много неща бяха казани от говорищия колега. Действително има редица аргументи, които а, касаят програмите в отделните държави членки. Субсидиите за въглища не може да бъде подкрепен бъдат подкрепени от Европейския съюз. От друга страна, нашата комисия трябва да кажем, че от една страна проблемите с въглищата са свързани с проблеми в климата. Не поставяме по въпрос старанието на Европейския съюз за насърчаване на съвременна модерна технология е с намаляване на емисиите на роден диоксид във въгледобивните мини. Имам проблем с формулировката на изменение 9, тъй като оставам с впечатлението, че се движим на грешната релса. Ако правилно разбрах, трябва да бъдат плановете проучени. Не става дума за трайно субсидиране на въглища, на неконкурентоспособни въглишни дими. От друга страна, не поставяме под въпрос усилията за подобряване на климата. Това изменение 9 трябва да се проучи. Според мен води до грешни изводи в дискусията. Благодаря. Thank you. Ян жежина, would like to, to... Благодаря. Ян Жижина, доколкото разбирам, отново иска да коментира. Да, съвсем накратко бих исках да реагирам по отношение на извинение 9. Няма съмнение по отношение на климатичното въздействие на въгледобива, използването на въглеща в електрическите централи. Но аз съм виждал доста такива. Между другото, няколко години съм а, бил миньор във въгледобивна мина, така че знам за какво говоря. Но а, тези въглища от конкретните мини ще бъдат заменени от други въгледобивни мини някъде другаде в Европа. Ето защо е нулево въздействието по отношение на а, емисиите всъщност даже негативна е накрая а, сметката, резултата, тъй като допълнителни разходи за транспорт ще имаме. Така че, да речем в Испания, естествен заместител за испанските въглища ще бъде австралийските въглища, които ще бъдат транспортирани до пристанищата на Испания. В този а, конкретен случай равносметката е неутрална, но ако има много сериозни възражения в тази област, би ги приял. Да, наистина ще има необходимост за малко по-нататъчни разяснения, тъй като отложихме до 8 октомври на обяд крайния срок за изменения. Моля да го спазите. Надяваме се до тогава да имаме и превод но бих искала да ви преканя да не изчакваме чак толкова много. Сега, единствения начин в ЕКОН да се гледа, след като ние сме гласували, е да гласуваме ние на 27 и 8. Благодаря за разискванията. А сега преминавам към точка 14 с Лена Коларска-Бобинска като докладчик по преразглеждането на плана за действие относно енергийната ефективност и се обърка, обръщам към Лена да ни представи този въпрос. Благодаря. Аз бих се обърнала по-скоро към вас, госпожо председател, за да ни информирате какво се случва с доклада, тъй като аз би трябвало да изготвя становище, но има доста хаос по отношение на крайните срокове и изобщо цялостната организация така че не съм сигурна дали трябва да изготвяме това становище или не. Не съм сигурна какви са измененията. Аз съм изготвила проект на становището. Господин Маркус Пайпер също ни изпрати изменения по това становище, така че бихме могли да го предадем, но не съм сигурна доколко това се изисква в момента, дали трябва да го гледаме. Председателката, да, действително има известна несигурност, която обаче не е причинена от нас, свързана е с факта, че комисията ИТРЕ още не ни е информирала официално дали те ще отложат гласуването си по този документ, тъй като Европейската комисия, доколкото разбирам, е отложила приемането на тези документи. Но все пак имаме възможност да го гласуваме до края на октомври, нашето становище, тъй като така ще спазим крайните срокове през ноември. Ще действаме, приемайки, а, че това са крайните срокове и в най-лошия възможен случай, сценарий, ако не сме на време гласували нашето становище, аз бих ви приканила да а, подадете своите изменения директно в комисията ИТРЕ или пък да а, направим из, извънредна среща на 18 октомври в Страсбург. Това е една от ситуациите, в които трябва наистина да останем отворени към всички възможности, но смятам, че трябва да продължим да работим по този документ, по това становище в най- лоши възможен сценарий, фактически ние директно ще подадем нашите изменения в комисията ИТРЕ. Благодаря. пет точки, които съм очертала в своето становище. Първо, вземаме предвид регионалните аспекти. Те са най-важни. В този доклад има редица видове напрежение и много разисквания, които се състоят. Те са свързани с това дали трябва да има целеви нива или не те се състоят в Европейската народна партия, също така в другите политически групи, между докладчиците. Не сме сигурни каква е точно съдбата на тези разисквания, как ще изглеждат компромисите, но така или иначе в нашето становище не се занимаваме с този въпрос, ние се спираме на необходимостта за въвеждане на много степенен децентрализиран подход към енергийната политика и политиката по ефективността. Подкрепяме а, инициативите от типа Smart City, интелигентни градове и събиранията на кметове като а, интересни решения, но казваме, че спестяването на енергия на регионално ниво е необходимо, защото самите региони много а, значително се различават в това отношение. Не знам дали сте получили самото становище, но така или иначе беше разпространено, така че няма да го обсъждам и да чета всеки един абзац. Маркус Пайпер, още едно изменение, което сме изготвили, ще подадем заедно. Отнася е се до приемането на европейско законодателство в различни директиви, по етикер... етикетирането също, вместо нови правни инициативи, защото вече има много законодателство, но основният проблем при енергийната ефективност е, че има най-различни а, решения, които се приемат на хартия, но реално не се прилагат в действителността. Това въжи за целия енергиен сектор, не само за енергийната ефективност, но основно при нея. Тоест, идеята е не да създаваме ново законодателство, нови правила, ами да се концентрираме върху решенията, които ще ускорят осъществяването на това, това, което вече съществува. Благодаря. А, не виждам някой да иска да допълни вече казаното от а, Лена Коларска-Бобинска. Също така бих искал да ви призова да спазите а, крайния срок за измененията, кое, което отново е на 8 октомври по обяд така че тогава да имаме вече всички предложени изменения. Също така бих искала да ви приканя да го изчетете много внимателно, да го обмислите, тъй като регионалната политика а, е много активна в приноса си към енергийната ефективност и смятаме, че е много важна и за в бъдеще трябва да имаме политики в тази област. Ако няма други коментари, на 8 октомври на обяд е крайния срок за измененията. Точка 15, която е разни. Не, не съм отбелязала нещо по точка разни. Ако и вие нямате, преминаваме към 16-та точка и ви информирам, че датата на следващото заседание е е а, първоначалната сесия на отворените дни, понеделник, 4 октомври и бих а, ви приканила всички да участвате поне на две събития на първоначалната сесия. След това ще има и около час за разисквания. След това имаме още едно заседание. Ние и Комитета на регионите на 5 октомври, вторник в 9 сутринта. Тогава ще обсъждаме политиката за сближаване и Европа 2020, стратегията, така че ще се радвам да видя там. Ще има стотици срещи по време на тези отворени. Знам, че вие участвате в редица семинари и обсъждания. Има много събития и ще бъде полезно, ако всички ние участваме в тези събития. Това са моите последни думи по дневния ред и ако няма други въпроси, които вие да повдигнете, бих казала, че затваря, закриваме заседанието. Благодаря.